Thank you all. Thank you. Благодаря на всички. Ако сте съгласни с мен, можем съвсем по график, тъй като успяхме да наваксаме с времето да преминем към десета точка от дневния ред положението с правата на човек в Европейския съюз, основните права, годишен доклад за 2018 година. Госпожа Клер Дейли от Обединената левица е докладчик по темата и сме се събрали за да обсъдим този проект на доклад. Имате думата, след това ще има възможност колегите, които желаят да направят коментари. Заповядайте, госпожо Дели. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да представя този проект доклад. Нека първо да благодаря на Меган Кели от моята, моята сътрудничи, както и Ирланд от Обединената левица и на всички служители, които а, помогнаха за изготвянето на този доклад. А, мисля, че те а, много често заслужават нашата благодарност, която остава неизказана. Е, темата обикновено привлича голям интерес и не, не е случайно. Хартата за основните права е основно постижение на Европейския съюз. Десет години след нейното приемене трябва да се види до къде сме стигнали, каква част от нея е приложена и какво трябва да направим, за да може е, целите на хартата действително да станат е, ежедневие, е, действителност за нашите граждани. Именно за това целта ни е да работим по един малко по-стратегически начини. Е, трябва да се има предвид, че е, и тази година и комисията, вместо да изготви доклад на годишна основа, ще направи преглед за последните 10 години, т.е. стратегически преглед на приложението на Хартата за основните права е, много продуктивна беше срещата на докладчиците в Сянка. Целта на всички е да има по-съкретен и съсредоточен текст. Е, това е основното желание на много от колегите. Искам да кажа, че не сме споменали абсолютно всичко, но това не означава, че темите, които са изключени, е, не са важни. Просто искахме да подберем най-важните. А освен това, по много от тези теми вече се работи. Например, върховенството на закона. Изключително важна тема. Тя е предмет на друг доклад, така че няма защо да се включва и в този доклад. И така, <clears throat> взехме решение да се съсредоточим върху тези области на основните права, които или не се разглеждат от други доклади, или са заплашени. Има някои проблеми при интегрирането на хартата в някои части на Европейския съюз. Има и проблеми, където правата са застрашени от расистски идеи, ксенофобски идеи, исламофобия, насилие срещу беженци, срещу търсещи убежище, срещу мигранти, нападения срещу медиите. И именно върху този тип неща се опитахме да се съсредоточим. В настоящия си вид текстът не е достатъчно балансиран. Ще продължим да работим по него, но искам само да обясня как се стигна до сегашното положение. Работихме в пет условни основни на въпроса, ще видите в проекта доклада, че економическите и социални права заемат много голяма част от доклада. Има и много групи, които искаха да включат своите коментари в тази тема, но исках да оставя възможност и да има пространство по други свободи и изисквания за равно третиране. И така имайте предвид, че текста в вида, в който е, ще запази, може би, размера на, на економическите и социалните права, а останалите му глави ще се удължат има елементи, по които е, компетенциите са на национално равнище. Трябва обаче да видим как основните права биват засегнати и от економическата несигурност, и от социалната несигурност. Защото ако някой няма покрив на главата си, едва ли ще се безпокои много да си защитава правата да не да бъде дискриминиран, например. Затова е, ще видите, че когато говорим за равното третиране, сме подходили малко по-различно. Приоритизирали сме е, репродуктивните права и сексуалните права, защото ако на някой не му се дава право да взема решение за собственото си тяло, не виждам а, е, какви основни права има този човек има сериозен проблем с жените ромки в Европа. Е, те биват сегрегирани в болниците, е, е, особено в родилните отделения. Дори не им се позволява да ходят в същите туалетни, като другите жени. Така че наистина трябва да се обърне сериозно внимание на дискриминацията срещу ромите. Има съвсем конкретни примери, които са много обезпокоителни. Има и други въпроси. Свободата на медиите, правото на мирно събиране, което е поставено под заплаха в някои държави членки. А, знаем какво беше положението с мигрантите и търсещите обежище, защото сме се занимавали с него на много от своите заседания. а, също знаем какво е положението с върховенството на закона, с корупцията, отново теми, които сме обсъждали на широко. Опоменаваме е, ги накратко. Това е само накратко съдържанието на доклада. Ще видите, че докладът е организиран по такъв начин, че колегите с лекота да могат да дават своя принос. Целта е да се въведат изменения там, където са необходими, защото за мен е важно това да е колективен проект и той трябва да стане малко по- целенасочен към няколко основни важни въпроса. И имайки предвид, че става дума за 10 години от приемането на хартата, е добре да очертаем най-основните проблеми. Благодаря ви, госпожо Дели. Сега е време за обсъждане. С удоволствие ще дам думата на депутатите. Първо докладчиците в сянка. Всъщност, в списъка има друг ред на докладчиците в сянка. Карлос Реслер от ЕДП има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за положения труд по този доклад. Благодаря и за изяснителните водни думи, които а, обясниха а, как, се, а, как тече работата. Но когато говорим за основните права, по някакъв път може да е, е лесно да се пропуснат някои важни елементи и да се положи прекалено голямо акцент върху други области. И затова се опитваме да бъдем възможно най-съсредоточени, но все пак смятаме, че когато става дума за е, един официален доклад, е най-важно да сме а, верни на фактите и да бъдем а, възможно най-холистични и всеобхватни, защото темата основни права е доста е широко обхватна. Докладчика спомена няколко важни области, където правата са засегнати сериозно, например положението на бежанците, на ромите и на мирните протестиращи. Същевременно обаче се пропускат важни елементи, където правата и свободите могат да бъдат или са засегнати. Е, мисля, че изпращаме грешно послание на немалко уязвими групи. Затова в приоритетите си очертахме няколко области, които бихме искали да се покрият в този доклад. Една от тях е, разбира се, положението на уязвимите групи и правата и свободите, които са още по-застрашени от съвременните предизвикателства измененията си се опитваме да, бъдат, да направим така, че да бъдат споменати всички тези уязвими групи. Що се отнася до хуманитарното положение на външните граници на Европейския съюз, трябва формулировката да вземе предвид всички въпроси и достоинството и безопасността на мигрантите, но и борбата срещу на трафика на хора, на каналджийството, както и сигурността на гражданите, която в крайна сметка е един от първите членове на хартата. Бързия технологичен напредък и липсата на правни норми в много области, свързани с цифровото развитие, води до въздействие върху основните права и е ясно, че има сериозни проблеми, що се отнася до нарушението на личната непрекосновеност на гражданите. И накрая, Агенцията за основните права споменава, че е, вижда сред един от основните предизвикателства е, и антисемитизма. Е, и предлагаме тази важна тема да се включи в свободата на религията и е, да се е, подчертае значението на свободата на изразяване и на събиране. Е, за съжаление обаче не виждаме пълно покритие на темата в първия проект доклад. Приветствам ангажимента на докладчицата да се опита да включи темата на по нататъшен етап. В тази посока ще са измененията, които ще предложим. Очаквам да си сътрудничим добре и ще направя всичко възможно, доклада да стане малко по-балансиран и малко по-всеобхватен. Благодаря ви, господин Реснер. Докладчикът сянка на социалистите и демократите има думата. Благодаря ви много, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика и на секретарията за положения труд. Искам да благодаря и на докладчика си, е, който работи по сътрудничеството. Не може да смятаме, че върховенството на закона вече е постигнато и че основните права вече са постигнати, при положение, че вече виждаме сериозни нарушения на тези права в немалко страни виждаме неща, които са напълно неприемливи. Мисля, че докладчицата съвсем ясно каза, че целта ни е докладът да бъде възможно най-кратък и съсредоточен върху, върху е, определени теми. Така ще бъде много по-лесен за четене, използван от всички, които е, се позовават на този текст. Има обаче няколко елемента в текста, където има какво да се подобри. Както може би знаете, за нас като социал-демократи социалните права са от огромно значение и те трябва да вървят ръка за ръка с основните права. Същевременно е, има някои подобрения в доклада по тази тема, но в голяма степен сме се съсредоточили върху социалните права и в по-малка степен върху други права, които всъщност заслужават повече внимание. Е, Европейският съюз, както се казва в доклада, в проекта доклада, е, в крайна сметка не е само паричен съюз, съюз е, а и социален съюз, съюз за хората, не е само за капитал. Не трябва да забравяме, че той трябва да се основава на общи ценности, както заявява в член 2 от договора за Европейския съюз и мисля, че има нужда от подобрение по тази точка. Освен това, опасявам се, че може да стигнем до каталог на страни, които не нарушават определени права и, и където има и по-малки, по-сериозни нарушения. Ясно е, че всички нарушения са важни. Обаче не е добре да изготвим каталог. По-скоро трябва да имам яснота, защо се споменават едни страни, а не други. В настоящия проект от текст не виждам достатъчно яснота по темата. Не мисля, че е добре доклад по тази важна тема да стане частично политически инструмент. Е, като нова депутатка в Европейския парламент, мога да кажа, че доста е, ми дойде нагорно да слушам дискусиите миналата година, защото е ясно, че е, на места има сериозни проблеми, а на други места става дума за единични случаи. И проблема е, там където има системни проблеми, трябва да се действа. Също така трябва да се засегне ролята на съда по правата на човека. Доклада споменава много често съвета на Европа и като политически орган, и в други негови качества, но в настоящия проект доклад не се обръща достатъчно внимание на важната работа, която вършат органите на Европейския съюз и по-конкретно Агенцията за основните права. Ако ние не споменем важната работа, която вършат европейските институции, кой ще го спомене? Друг важен въпрос е свързан с важната работа, положена за изготвянето на предходните доклади за оценка на други институции. И накрая, както вече беше казано, не се споменава антисемитизма, трябва да се спомене, разбира се, ислямофобията, но също и афрофобията. Миналата година видяхме терористични атаки Да, и вчера имаше терористична атака срещу групи хора, е, заради техния етнически происход или религиозна принадлежност. Така е, очертах основните насоки в е, посока, на които ще вървят и измененията на нашата политическа група. Госпожа Пага Саортунтуа е докладчик сянка от Обедини Европа, обнови Европа. Е, Софи Интвел ще замести. Благодаря, господин председател. Позволете ми да прочета изявлението на колегата и след това ще добавя и собствени коментари. Госпожа Паказа от Ортондуя казва, че според нея доклада не отразява адекватно положението, в което се намира Европейския съюз, що се отнася до спазването на основните права. Е, Проектът доклада надава основа за работа, но има нужда от значителни подобрения. В доклада се подчертават някои елементи, свързани с економическите и социалните права, равнопоставеността, е, свободите, миграцията и обежището. Е, проблемът е, че има и някои важни елементи, които остават извън доклада, като нарушенията на правата в областта на образованията, образованието, както и нарушения, проистичащи от дезинформация, както и нарушения в дигиталната среда расизма и нетолерантността са засегнати съвсем накратко. А един от най-сериозните проблеми в Европа е нормализирането на речта на омразата. Нарушават се и права, свързани и с върховенството на закона и демокрацията. И на това трябва да се спре в по-разширен вид. В преамбюла се вижда също известна идеологическа предубеденост. Това не е подходящо. Докладът трябва да представи ясно политическо послание пред държавите членки и останалите институции. Аз, казва госпожа Пакаса Ортундуа, ще представя поредица изменения, за да се коригират тези недостатъци на проекта доклада. Това беше коментара на нашата докладчица в Сянка. Ако ми позволите, я ще направя няколко коментара. Иначе, ам, ам, не се безпокойте толкова. Казва се често, че, се приключ... че все излизаме с каталог от нарушения, но на... в крайна сметка нека да го направим. Това е нормално. Нека да изредим нарушенията. Това е важно. Другият въпрос е, че се твърди, че при подаването на определени изменения, медиологически или политически предубеждения, това е, е съвсем нормално. Ние всички сме политици и за това завяваме позицията си и след това договаряме добри компромисни изменения. От там нататък, дали да се посочат с пръст виновниците, това е тема, на която се спираме винаги. Също не трябва да се е, бъркат различните механизми е, за правата на човека и за основните права. Комисията ще излезе с нещо доста по-тясно обхватно, но ние вече настояваме да има конкретни препоръки за конкретни страни. Ако го искаме, тогава нека да посочим кои са тези страни. Да не се въздържаме от посочването на имената на страните. И накрая, нещо, което беше споменато и от други колеги, има множество проблеми, които виждаме в много държави членки, които не са включени в този доклад, проблемите на хората, ЛГБТИ, хомофобията, проблеми с правата, правото на свободно слово и други нарушения на правата. И въобще много проблеми, свързани с възраждането на крайно десния екстремизъм. Неща, които обсъдихме и вчера. Пожелавам успех на докладчицата. Благодаря ви, госпожо Интфелд. Сега от, обединена, от групата на зелените се е, госпожа е, Вива. Стария. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика със сигурност докладът е резултат от добро сътрудничество. През последните години виждаме отстъпление от защитата на основните права в Европа и това трябва да ни притеснява, тъй като е част от много други проблеми Необходимо е да направим необходимото всичко, което трябва, за да няма такива отстъпления. Критиката е добре документирана от най-различни организации. Това вече беше обяснено. За зелените е важно докладът наистина да отиде по-далеч, както казаха и други докладчици в сянка. Ние вече като граждани смятаме, че трябва да се подава сигнал, защото много, в много случаи институциите не си вършат работата. Следователно искаме да обърнем внимание на криминализирането на спасителните кораби в Средиземно море, на липсата на закрила за журналистите и подаващите сигнали за корупция, убийствата на жени, правата на ЛГБТИ, както казаха и другите, и положението на мигрантите, търсещи обежище. Няма обикновено разделение на властите, има и други проблеми с юриспруденцията. През последните години виждаме и ограничаване на свободата на словото и на сдружаването. Тази тема също е много важна. И трябва да говорим и за отговорностите, свързани с климата и човешките права. Няма да говоря дълго. Този доклад наистина трябва да бъде представителен за парламента и мисля, че е добра възможност още веднъж да говорим за основните права и да предприемем действие. В противен случай парламентарната ни дейност няма смисъл. За екаре колегата Вишневска. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, благодаря на докладчика за представения доклад. Смятам, че доклада е непълен, обаче и не е обективен. Важно е да се концентрираме върху фактите, така както са описани в Хартата за основните права. Тук ам, се излиза извън ам, компетенциите, проистичащи от договорите както и правото на аборт и репродуктивните права. Това са въпроси, които са изцяло в компетенциите на държавите членки. И ние не сме съгласни с това тук да се казва, че правото на аборт е било <clears throat> засегнато, защото такова право няма в хартата на основните права. В член 2 в хартата се посочва, че всеки има право на живот. Трябва да се концентрираме върху този аспект. Освен това, трябва да имаме предвид, че Европейския съд винаги е посочвал, че хартата не може да се тълкува по такъв начин, че а, да се прави заключението, че м, има право и свързано с аборта тази връзка не може да се говори с нарушав... за нарушаване на това право. Европейския съюз, така се посочва, трябва да запази компетенции на държавите членки в областта на образованието и образователните програми. Правителствата на държавите членки носят отговорността за а, организирането на своето образование и а, секс тази връзка и сексуалното образование. За това е неуместно да се говори тук за криминализирането на сексуалното образование, на половото образование в Полша. Бихте ли били а, тихи? Тук има позоваване на е, резолюция от 2019 година, където се посочва криминализирането на сексуалното образование в Полша. В Полша няма въобще такъв случай, свързан с криминализирането на сексуалното образование. Това са фалшиви новини, това е погрешна информация. Правото на убежище – за съжаление, тук не се разглежда нещата в по-общ контекст. Външното измерение на миграцията е важно за европейската миграционна политика. Трябва да се работи с страните на происход и транзитните страни. Трябва да се премахнат причините за миграцията. Трябва да се противодейства на контрабандата на хора и трафика на хора. Колегата преди мен се спря на крайния крайно десния екстремизъм. Да си припомним какво каза госпожа Юрова вчера. Тя каза вчера, всеки екстремизъм трябва да се осъжда, независимо от коя страна идва той. Съгласни сме с това. По отношение на дейността на тази комисия, ми прави впечатление, че се прави опит да се стигматизират лица, които се опитват да представляват определени права. С такова дискрими... дискриминиращо отношение не е приемливо и не приемам агресивното отношение, на което ставаме свидетели. Ам... Ще внеса изменения към доклада. Има и други колеги, които искат да вземат думата. Давам думата на тези колеги, които показаха, че искат да вземат думата. Благодаря, господин председател. Благодаря много за положения труд по този проект доклад. Разбирам, че е трудно да се реши какво да се включи и какво да не се включва в доклада. Но точно за това бях очудена, може би не бях толкова очуден, че в доклада има три конкретни споменавания на Испания. Заключенията трябва да бъдат независими. Ние ще представим своите изменения – много е важно, според мен, фактите в доклада да бъдат коректни. Говори се за растящ брой политици в Испания, които са в затвора заради това, че са изразили своето мнение, докато са упражнявали а, своята дейност. Това не е вярно. В Испания няма нито един политик за това, че който е в затвора за изразяване на собствено мнение. Това е обвинение, което ми се струва изключително тежко в документ от такова естество. Трябва да бъдем особено внимателни. Хората в затвора са извършили нарушения срещу нашия конституционен ред. На второ място разглежда се положението на границата ни в селта и Мелия и горещите връщания през последните седмици. Искам да кажа, че независимостта тук е много важна и съответните инстанции могат да вземат отношение, но точно преди една седмица Европейския съд излезе с решение по дело, което стана много популярно делото за горещите връщания в Селта. Европейският съд каза изрично, че с оглед на обстоятелствата тези връщания напълно отговарят на европейското законодателство и не съставляват никакво нарушение на основните права. исках да обърна внимание на тези два елемента. Благодаря ви. Госпожа Порък иска думата. Благодаря, господин председател. Аз съм депутат от Полша. За съжаление, има нарушения в много области в страната. Много жени са обвинявани от това, че незаконно са прекратили бременността си. Има много несправедливо отношение към жените, които живеят в селските региони. Има и зони свободни от лица, представители на ЛГБТ и има много такива зони и а, трябва да кажа, че хората са подложени а, на омраза, когато са представители на такава общност. Аз живея в страна, в която децата могат да бъдат а, бити. Аз съм а, депутат от Полша, страна, в която има а, мерки, които целят да разрушат съдебната система в Полша заради всичко, което изредих, е хубаво да наистина да се замислим, че нещата са обезпокояващи. Колегата току-що каза нещо за стигматизиране на едни или други партии. Не, всеки има правото да изрази мнението си. Аз разбира се ще реагирам, когато хора от вашата страна и от вашата група казват, че има връзка между миграцията и изнасилванията. Да, ще протестирам, защото това е ам, е, лъжа. Ам, изнасилването не е ам, някакъв а, проблем, а, който е локализиран. Това е световен проблем. Няма как да стигматизирате цяла етническа група с такива обвинения. Не, аз няма да, го, да обвинявам а, ляво или дясно крайни групировки, просто че съм против тип, такъв тип изказвания. А, ако искате да добавите нещо, да, може да го направите. Да, моля. Господин председателю, благодаря, че ми давате думата. Искам да не ми приписвате намерения, които нямам. Независимо от това, в коя общност, в коя народностна група се стига до насилие, то трябва да бъде премахвано но трябва критичните ситуации да бъдат посочвани. В нито на мое изказване няма доказателство за вашата теза. Това, че аз съм казала, че само престъплено от една група се отнасят до цялата общност. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Аз имам една молба към вас. Много от нас тук са нови депутати от половин година някъде, но нека представите на страните от стария а, Европейския съюз да не ни третират по този а, начин. Всички сме равнопоставени. Госпожо Софи Интвелт, надявам се, че по, а, ще можем някога да пием кафе съвсем спокойно, без да се караме. Нещо, което искам да кажа, че има някои противоречия между точка 4 и 7 в доклада. Моля, погледнете тези две точки. Документът е много важен и искам тук противоречието да бъде премахнато. Сигурна съм, че докладчицата ще го направи. Ако сте против стерилизирането, аз съм против. всеки, който иска да навреди на една жена, ще разбере, че аз съм против нещо такова. Но съм против и абортите. Вие сте за абортите. Това е наистина противоречие. Още нещо, което ми прави впечатление в доклада. Християните в Европа трябва да бъдат защитени. Тази закрила липсва госпожа Юрова ам, не отговори на моя въпрос, препрати ме към друг комисар. Но аз си спомням, че само миналата година ми е имало нападения върху християни, ам, като техния брой е бил 3000 по 5 нападения на ден само миналата година. Това не е приемливо. Говорим тук за правата на жените, на ромите и на друга група с това сме съгласни, но трябва и християните да бъдат включени като група, която не само се дискриминира в Европа, но и в световен мащаб. Благодаря, господин председателю. Не виждам други, които искат да вземат думата. Тогава давам думата на госпожа Дели. А комисията е представена също комисията, така ли е? госпожа Барбара Нолан, Тунт ГД Правосъдие, ще вземете ли отношение? Благодаря, господин председателю. Натали Стокел съм, работя с отдела на, на, на госпожа Налатнура, която се занимава с харта на човешките права. Доклад на госпожа Дели е много добър, много добре структуриран, поставя акцента върху ключови въпроси. Задачата не е лесна. Благодаря на докладчите в Сянка и на членовете на Европейския парламент за техните коментари. Няма да е лесно за докладчика да обхване всичко Докладът ще допълни нашата работа по доклада ни за Хартата за основните права, като стратегията ще е готова някъде през октомври. И в тази връзка вашия доклад е съвременно временен. Един от ключовите елементи на стратегията е да ам, посочи по какъв начин държавите членки могат да подкрепят дейността на тези, които способстват за изпълнението на хартата на място. Знаете, че съдиите, юристите, законодателите, организации на гражданското общество, активисти, защитници на човешките права, омбудсманите – те са а, от ключово значение за а, гарантиране изпълнението на хартата на основните а, права, защото на хартия всичко изложено е много добре, но а, на практика в реалността някои неща куцат. Благодаря. Ако няма а, други, които искат да вземат а, думата, ще дам думата на докладчика и а, след това ще обявя графика. Благодаря, господин председателю. Ще кажа, че няма нещата са толкова кратки, както предположихме в началото. Смятам, че дискусията беше много добра. Аз се радвам, че провокирах реакция от страна на колегите. Има диск, дискусии, които се провеждат и, и на заден план. Много често се говори в общи штрихи. Благодаря на колегите за техните изказвания. Няма да повтарям нещата, но има а, различия различни становища от различните страни на политическия спектър. Има и политически несъгласия, но а, всеки депутат има право да изрази своето мнение, да е против или за. всеки има право да се противопостави на едно или друго твърдение. Относно стерилизацията и а, правото на аборт на жените. Това са неща, които са свързани, защото става въпрос за това жените да имат право да контролират собственото си тяло и да решават кога да имат деца и кога да нямат деца. Нещата са абсолютно свързани и за това е ам, важно да се вземе предвид съдебното решение на Европейския съд за защита на човешките права за това, че тези права трябва да се отстояват и зачитат. Няма да отговарям на а, отделните неща подробно. Ще ги обсъждаме заедно по време на дискусите и ще се концентрираме върху фактите. Доклада трябва да е балансиран, когато се назовават отделните държави. И това можем да го постигнем. Смятам, в рамките на нашето сътрудничество. Економическите и социалните права са нещо, което среща одобрението на повечето колеги, което е добре. Имахме и среща на докладците в Сянка, проведохме дискусия и много се радвам, че много неща тук бяха изложени, които обсъждахме, плюс допълнителни въпроси, които бяха засегнати. Ще се опитаме да се убедим около една по-съкратена версия, една по-стегната структура. Не смятам, че ще има нужда да протакаме нещата, ще се впишем в графика който е представен. Благодаря на всички за представеното, представеното съдействие. Изменения могат да бъдат внасяни от сега, от настоящия момент. Графика също е на разположение. Ще го съобщя. Срокът за измененията е 25 февруари, 17.30 часа. И така ще можем да гласуваме доклада в комисията е, Либе някъде срата на април, 15-16 април. Гласуването в пленарна зала ще стане през май 2020. Благодаря ви. Смятам, че това беше достатъчно за тази сутрин. On the AI, uh, uh, artificial intelligence. Два часа ще се срещнем тук, за да проведем изслушването, свързано с изкуствен интелект. Благодаря ви.